Така, гласувахме всички точки. Сега продължаваме с дневния си ред. Госпожа Лихтенберг искаше думата, но тя не е тук, така че а, давам думата на госпожа Лолис, докладчика. Господин председател, благодаря ви и искам да, искам да благодаря на двамата професори, които представиха своето проучване и ни помогнаха много за да разберем какво трябва да правим за напред във връзка с директивата за защита на потребителите. Смятам да се изкажа накратко. Това, което трябва да направим е да обработим, да прочетем тези доклади, защото те са много полезни в заличаване на разликите и несъответствията между директивата и общата референтна рамка, свързана с договорното право както и заличаването на препятствията на разликите между вътрешното законодателство и общностното право също така трябва да дадем, дадохме мнение на Комисията по вътрешния пазар и Комисията ни каза, че няма да работи, няма да продължи нататък с прекомерно бързо темпо. Така че това е моето желание да отделим достатъчно време да обмислим тези доклади, тези проучвания да изготвим нов работен документ за следващите години, защото преди това имахме само един в предишния законодателен мандат и отново трябва да се заемем с работа и да решим как искаме да продължим нататък. А, просто не искам по този начин да изразя неуважение към двамата професори, като не задавам въпроси. Напротив, искам да кажа, че техни, тяхното представяне беше изключително изчерпателно. Благодаря. Наистина и според мен презентациите, представянето беше изключително интересно, казва господин председателя. И наистина можем да направим следното обобщение. Първият извод, който можем да извлечем, е, че общата референтна рамка като средство не е еднаква, не е равна като действие с проекто директивата. На второ място, ако наистина имаше позоваване в директивата към общата референтна рамка, в този случай може би разликите ще да бъдат минимизирани. Накратко казано, това е нашето мнение. И съм сигурна, че докладчика, както и докладчика в сянка от моята политическа група, ще се фокусират върху измененията, които трябва да се внесат, за да могат да се вземат предвид тези различия и те да бъдат заличени в проекто директивата. А, виждам, че госпожа Лолис има е одобрително, така че а, определено нашата работа върви в правилната посока. А, също така и по отношение на Комисията за вътрешния пазар. Смятам, че до някъде общата референтна рамка бива пренебрегната от тази комисия. Ние наистина трябва да приемем значимостта на рамката. Трябва да приемем, да вземем предвид факта, че тя разглежда много от въпросите. Ние трябва да поработим в тази насока. Смятам, че дебатите ще бъдат много интересни. Те първо ще се взимат изводите, които са извлечени тук при нашата работа. Има ли някакви въпроси? Може би комисията? Комисията има думата. Um, you, uh, благодаря ви, господин председател. Добро утро на всички. Сега, какво е мнението на комисията във връзка с статута на общата референтна рамка? Според мен това е една, едно изключително академично постижение, но това все още е проекто документ. И статутът на този документ все още подлежи на обсъждане и на дебати. Въпреки това, аз наистина бих искал да приветствам а, това проучване и особено сравнителното проучване, защото то показва, а, че имаме право на оптимизъм, че имаме право на оптимистично мнение, въпреки че госпожа Лолес е до някъде песимистично настроена, защото има а, общи елементи, има а, общи решения, които се споделят както от общата референтна рамка, така и от проекто директивата. И в крайна сметка тук говорим за измерими резултати, защото референтната рамка наистина е използвана като средство, помощно средство от нас, а също така като един източник на вдъхновение. И нека да ви дам няколко а, примера. Отново тук говорим за дължината на периода за връщане на стоките. Тук става въпрос за 14-дневен период. Също така отказа от договори, както и задълженията на потребителя в случай на отказ от договора. Също така отговорността, която се носи при увреждане на стоката или при намаляване на нейната стойност. А също така черния и сивия списък с явни злоупотреби и клаузи, които са неизгодни за потребителите. Тоест, тук имаме резултати в двата документа, които са сравними. Също така, бих искал да подчертая, че рамката и директивата са следвали два различни подхода. Ние сме се опитали като да да е, направим чрез директивата една, един остров на мъдростта, на трезвеността сред едно море от неуравновесеност. И това е едно мнение, което се споделя от държавите членки. Обхватът на директивата би могъл да бъде много по-широк ние а, се консултирахме, ние представихме резултатите от това консултиране в Зелената книга, в, коя, в която беше публикувана във връзка с директивата. А, и всъщност целта е да се постигне този европейски кодекс на потребителя. И в крайна сметка решихме да ограничим обхвата до някои ключови аспекта, а, които а, са много важни за функционирането на вътрешния пазар. По тази причина ние всъщност решихме да не, при, да не прибягваме до пълна хармонизация. Това означава всъщност, че само аспектите, че страните, които са регулирани в директивата, ще бъдат напълно хармонизирани, а някои от други аспекти ще бъдат оставени до вътрешното законодателство на държавите членки. Аз смятам, че това беше отразено и стана ясно, че има тези две възможности. в член 2, алинея 2, става ясно, че търговеца трябва да върне парите за некачествената стока на потребителя в рамките на 7 дни. Това е заложено в член 22, алинея 2 в директивата и това е едно доста упростено правило, което няма да позволи намаляване на, на този период за възвръщане на средствата. Но от друга страна, периодът, в който трябва да се налагат санкции и наказания, няма да бъде засегнат от тази директива. Не трябва да забравяме два важни а, въпроса, в които има така доста място за напредък, доста място за подобрение. А, именно а, връзката, отношението а, между напълно хармонизираните правила в директивата за защита на потребителите с вътрешното законодателство на държавите членки. И ние всъщност сега представяме нашата своя доста изчерпателна работа, която сме извършили в съвета. И наистина представяме постиженията си член по член, за да може да покажем най-добре как могат да се използват правните средства за защита, така че да подобрим взаимоотношенията между правните средства, заложени в директивата и традиционните правни средства във вътрешното законодателство на държавите членки. И ако ми позволите да добавя нещо, а, за да отговоря на някои от критиките на, на професор Хеселинг. Аз въпреки това съм убеден, че по отношение на много въпроси директивата и рамката споделят общи резултати, общи постижения. Не смятам, че дефиницията на потребител, да речем, която се съдържа в рамката, е по-добра от традиционната дефиниция на думата или на термина потребител в директивата. А, може би тук е добав, тази добавка, която е сложена в текста на рамката най-вече или основно това наречие, не смятам, че дава определени много силни предимства защото няма по-нататъчни критерии и насоки, чрез които да постигнем по-голяма правна сигурност. Сега по отношение на а, правните средства за защита. Аз не споделям мнението, че Общата референтна рамка осигурява по-голяма степен на защита. Да, в рамката наистина има иерархия на средствата за защита, защото ако търговеца предложи а, да ремонтира стоката, да поправи недостатъка, в крайна сметка потребителят не може да се откаже от, от договора, а трябва да гарантира, че търговецът ще има достатъчно време, за да ремонтира стоката или да я замени. Така че не смятам, по мое мнение, резултатите от двата документа не са толкова различни. И според мен, господин председател, не е нужно да уточняваме, че правилата в рамката са по-изчерпателни, отколкото в директивата, защото рамката сама по себе си представлява едно море. Това е всъщност една альтернатива, альтернативно договорно право или система на договорното право, една альтернатива на вътрешното законодателство, което съществува в отделните държави членки. Но не съм сигурен, че ако вземем всички останали правила или фонови норми и ги инкорпорираме, ги включим в директивата, директивата ще бъде прията по-лесно в съвета, защото не трябва да забравяме, че някои норми са много важни за законодателите. Някои от тях харесват традиционните съдебни средства за защита, те не одобряват прекалено голямата намеса. И с някои от съдебните средства доста неохотно биха получили одобрението на представителите на съвета. Например, синия бутон в електронната търговия. Благодаря ви много. Най-напред бих искал да кажа, че комисията се справи доста добре с това, че а, взе предвид общата референтна рамка и започне да надгражда над нея. И в крайна сметка, ако се вземе решение да не се използва общата референтна рамка, тя може да претърпи видоизменение. И в крайна сметка, наистина, ако тази рамка се счете за недостатъчно полезна, тя може да претърпи изменения. В Стокхолм при шведското председателство преди няколко седмици имаше конференция, която даде обяснение за това как трябва да се използва рамката. Тук наистина има съответствие за пълната хармонизация и така наречения факултативен модел – ако не се постигне пълна хармонизация. И смятам, че това би се случило в доста държави членки, макар че тук не се случи в тази комисия. Ще има доста голям натиск да се приемат факултетни а, инструменти, факултетни средства, не от потребителите, но от страна на малките и средни предприятия. Но това ще доведе до по-широки обсъждания в съвета, така че в крайна сметка не трябва да забравяме какви ще бъдат последствията за търговията. Това е нещо, което трябва да обмислим и по-нататък, когато говорим за документа, изготвен от госпожа Лолис, наистина се надявам, че нашата дискусия ще бъде плодотворна и ще положи почвата за едно успешно решение, което ще доведе до пълна хармонизация. А другата альтернатива да се, използва, да се възползваме от факултативни инструменти, нещо, което да бъде прилагано от правителствата на отделните държави членки, има ли искания за думата? По този начин ние приключваме с точка 18, преминаваме към точка 19. Давам думата на госпожа Евелин Регнер. Този въпрос се отнася за съжаление, е, до компетенцията на Комисията по економическата политика и нашата комисия трудно се вписва е, в тази работа, но през месец юли беше взето решение двете комисии да взаимодействат по-тясно. Е, докладчикът е господин Гозес и на първата среща с него се оказа, че има разногласия относно начина на процедиране. На това първо заседание аз, на тази първа среща с докладчика, аз предложих някои части от текста като такива, по които нашата комисия би била водеща – Докладчикът не сподели е, това мое мнение. Е, меко казано, подходите ни бяха доста различни, що се отнася до разпределението на материята между двете комисии. Е, това с изключение на един единствен член. И това е достойно за съжаление, но такова е положението по настоящем. Аз благодаря на нашия председател, който в това си качество е, адресира писмо до председателя на економическата комисия е, в опит да бъде постигнато съгласие По-добре би било да не се стига е, с този въпрос до председателя на парламента. Надявам се скоро да успеем да се споразумеем, понеже въпросът е твърде важен, е, за да допуснем заплачването му е, с такива формални разногласия. Имате разпространения материал, проекто становище от 18 януари, изменено на 6 февруари, на 23 е, март е, ще го приеме коми... Е, нашата комисия. По самата материя, кои са най-важните моменти? все още има някои въпросителни. Както казах, за онези части, които ще бъдат изключителна компетенция на нашата правната комисия. Някои въпроси по същество обаче от принципен характер. Възниква въпроса за демократичните принципи. По много въпроси комисията се позовава на 49-ти член от договора. За нас, е, като членове на парламента, е важно да не ни заобиколят В тази връзка десети член е от значение разпоредбите за управлението на риска и ликвидността е, би следвало е, е, да бъдат разгледани от нашата комисия. В моя списък от искания е, би трябвало да се ограничим до това, което е разумно постижимо, Но трябва да се има предвид и това е от основно значение, че става въпрос за нормативен акт, който да обхване не само дружествата управляващи фондове, а и самите фондове. Сегашното положение се характеризира с особена неопределеност. Дружествата управители извън територията на Европейския съюз още повече биха се оказали е, в крайно усложнено положение в отношенията си е, с дружества управители, които подлежат на европейската регламентация. Нека напомня също, че вчера Госпожа Стоева се изказа е, в опит да разсее всякакви иллюзии относно приема, с който би се ползвало предложението за праговите стойности ist ebenfalls äh, so quasi äh, die Notwendigkeit äh, zu erwähnen. Що се отнася до шести член и е, процедурата за лицензиране, там би трябвало да бъдат е, посочени и системните е, рискове, характеризиращи хедж фондовете и най-вече рисковете за ликвидността. Тук би трябвало да говорим за изграждането на китайска стена между банките от една страна и е, рисковите инвестиционни фондове от друга. Четвърта линия от шести член е въпрос, който ние определено ще трябва да се занимаем. Става въпрос за сроковете. Твърде кратки са сроковете, ако се има предвид задачата, с която са натоварени националните надзорни органи. Е, и въобще по процедурен въпрос, мисля, че всичко, което е свързано е, с срокове и крайни срокове, следва да бъде е, компетенция на нашата комисия. Както и въпроса за прозрачността, мисля, че натрупания до сега опит недвусмислено доказва необходимостта от моята препоръка. Що се отнася до независимите трети страни, които да оценяват стоеността на активите, с основание, според мен, може да се твърди, че е едно такова разрешение би представило по-голяма сигурност. Докладчиците в сянка контактуват активно с редица лобисти, разпространяват се всякакви идеи и предложения. Най-сетне за частните инвестиционни фондове, пак във връзка с изискванията за прозрачност, Онова, което предлага комисията, не е достатъчно. И още нещо, относно което не съм особено добре осведомена, но става въпрос за осведомяването на работниците и служителите и въвличането им в процеса на вземане на решение. По-нататък защитата на потребителите, член 32 споменава малките, дребните инвеститори. Е, полага се забраната за пласиране на такива и такива продукти сред дребните инвеститори, но мисля трябва да се отиде и по-далеч. Не е ясно, както казах при все това, как ще се разпредели работата между правната и економическата комисия. Призовавам обаче е, докладчиците в сянка да проявят е, готовност за конструктивен диалог. Благодаря. Никой друг не пожела да вземе думата. Ако ми позволите в качеството си на председател да се изкажа, в тесен контакт сме е, с економическата комисия. Разговарял съм с господин Гозес. Целта, разбира се, е да постигнем разумно съгласие и разделение на труда. Не всички от економическата комисия, между другото, добре познават новите процедурни правила, съгласно които при необходимостта от е, такова разделение на труда, водещата комисия, разбира се, има последната дума. Така или иначе обаче правилника е недвусмислен. Нещата трябва да се разделят между двете комисии. Аз се надявам още тази седмица да бъде постигнато съгласие. По-нататък приветствам предложението на комисията само по себе си. Нека напомня, че господин Размусен и в економическата, и в тази комисия работи по две нормативни инициативи, към които комисията винаги се е отнасяла скептично. Самият ресорен комисар публично е заявявал, че тези неща не са необходими Междувременно на най-високо равнище от държавните и правителствените ръководители бяха взети редица решения. Самият председател на комисията се ангажира. Така или иначе всичко това доведе до изоставане на този проект. Сега е времето да запретнем ръкави. Имайки предвид, че междувременно съветът е напреднал по въпрос. Тъй, че време е да настъпим гъста. Въпросът за комитологията също трябва да се обсъди и аз очаквам един много интересен разговор. В това число за е, обхвата на режима на предварително лицензиране на новите инвестиционни продукти, по-строгите правила за прозрачност и надзор, намесата на надзорните органи, По-нататък обширния въпрос за отношенията с трети страни, обект на немалко критични бележки е проектът в това отношение. И според мен е, има основание по друг начин да се подходи към рисковите инвестиционни фондове от една страна и частните капиталови фондове от друга. Е, първите е, е, имат значително по-кратък цикъл, за разлика от вторите. Съответно, при рисковите инвестиционни фондове системният риск е по-голям. В доклада по своя инициатива ние призовахме комисията да предложи правила за регламентирането не само на частните капиталови фондове, а и за всички инвестиционни дружества, които по един и друг начин засягат социалната политика. Не се вслушаха в нас. Става въпрос за цялостна реформа в банковото дело за строго разграничаване на традиционното банково обслужване от инвестиционното. Господин Будо, благодаря, господин председател. Бих искал да се изкажа в общ план и да навлеза в някои законодателни подробности. Своевременно ще внеса и своите изменения. Тук става въпрос за един прак от 100 милиона е, евро активи, е, като определящ за приложното поле. Трябва да се предвиди по-нисък прак обаче, 50 милиона евро, защото е, има възможности в определени държави членки е, дори 50 милиона евро да се мултиплицират неколкократно е, по линия на дълговото финансиране и оттам да се стигне до сериозен системен риск. От друга страна имаме професионални инвеститори, които са напълно в състояние да оценяват е, рисковете, които поемат и вероятно би трябвало да се предвиди задължение за отчетност и прозрачност, но съразмерно на компетентността на инвеститора. Ако инвеститорът е достатъчно е, квалифициран, той не би се нуждал от цялата информация, която е предвидена тук като общ случай – Значи, е, трябва да се въведат, ако щете, някои козметични промени в тази идея на комисията, за да бъдат избегнати прекомерни е, административни разходи и натовареност, понеже от един момент нататък самата инвестиция би престанала да, да, да има положителен економически ефект, ако разходите превишават доходността на инвестицията. По-нататък да се прави разлика между инвестиционни фондове, е, е, взаимни или дялови фондове, е, хедж фондове и така нататък. Поначало би могло да се уеднакви доходността, като бъдат хармонизирани изискванията за оценка на притежаваните активи. И отново, професионалните инвеститори са в състояние сами да се ориентират, докато депозантите, обикновените вложители, са в съвсем друго положение заключение би трябвало да внимаваме какво всъщност целим с тази директива. Дали целим избягване на системните рискове или целим управление на системните рискове? Това е сериозен въпрос и между другото той би бил е, решен като се регламентира степента на, възмо... на задлъжняване на инвестиционните фондове. Благодаря. Как ще? Благодаря. От... По... Преразгледахме всички точки. Благодаря Миналия път помолих за подкрепа на всички изменения, които са консултирани с Комисията по околна среда в пакета, но междувременно се случи много сериозна промяна, влизането в сила на договора от Лисабон. Много от нас очакваха това с голяма надежда. И ако този пакет опет бъде прият, ще трябва да се обсъди на 2 ноември по време на пленарното заседание в Страсбург. Нямаме много време. Изменението бе много малко, то включва се само два акта по време на консултациите с съвета бяха изтъкнати правни аргументи от страна на комисията, а именно, че не може в такива кратки срокове да бъде отстранен този проблем. Бе воден сериозен разговор за правомощията на парламента по отношение на приложимостта на съместното вземане на решенията и привеждането в съответствие с втория акт, а именно идентифицирането на а, говедата и говеждите продукти. Това всъщност представлява втора част от изменението, посветено на тези части, които са неприложими, защото на практика те са по линия на съместното вземане на решение, но пък не отговаря на изискванията именно за този род решение. Именно поради това бе отправено искане да не бъде отразено това в един и същи акт. Няма съответствие и ако се съгласим с това изменение, което е внесено съвместно с Комисията по околна среда, то тогава ще се лишим от един много важен принципен правен аргумент защото когато имаме двойно правно основание, а именно тук се прави препратка и към казаното от комисията, решението трябва да бъде взето със съвместно решение. Това е изменение, така или иначе, но е необходимо да се приложи правилото за съвместно вземане на решение. И единствения начин да се споразумеем за първо четене е да се откажем от всички онежи изменения, които са свързани с етикетирането на говежите продукти. Не смятам, че това е правилното решение. Ще трябва да бъде открита процедура за делегирането по Лисабонския договор и всъщност ще трябва да повторим процедурата и трябва да се съобразим с новата процедура за делегиране и това в последния момент не може да бъде направено. А ние искаме да завършим с основната поправка в Omnibus 5. Така че изходът от това положение е парламента да отхвърли Омнибус 5, т.е. тези два акта по на две основания. Първо, чрез аргументацията, която е правна и която току-що направих. И на второ място, че именно този пакет всъщност а, не откликва на вече отправените искания от парламента. Мисля, че ще е в духа на добрите преговори това да го направим. Можем да упражним нашите права по-късно. моята преценка е, че тъй като комисията не откликва на някои от нашите въпроси, а от друга страна имаме правни затруднения, трябва да отхвърлим Омнибус 5 и освен това, тук не приключваме само една процедура, откриваме нова. За това бе отправено искане към комисията да внесат ново предложение, което да е съобразено с Лисабонския договор, особено по отношение на съвместното вземане на решение по сълскостопанската политика. С това се иска всъщност и съблюдаване на политиката, това, което в миналото справили частично, а не изцяло като парламент. И на последно място, духа на сътрудничеството с комисията и съвета би трябвало а, да имаме нови изменения за делегираните актове. Това би било едно добро начало за новата процедура по комитологията. Но смятам, че след като приключи този няколко годишен процес на усилена работа за, е за тази комисия и съответните други подкрепящи комисии, които предложиха мнения, както и Европейската комисия и съвета, защото без тях не би било възможно да а, изпълним този важен прерогатив на парламента. Та възоснова на натрупания опит бихме могли да продължим работата и да открием нова процедура в най-кратки срокове и това очакваме от комисията и изискваме от комисията в най-кратки срокове. Благодаря. Благодаря, колега по тези процесуални разяснения. Групите би трябвало да се заемат с този въпрос на пленарното заседание на 2 ноември. Моята молба към вас е следната. Да разговаряте с представителите на различните групи за постигане на консенсус по предложението в пленарна зала да бъде, бъде отхвърлен този пакет. Мисля, че това е подходящия подход и да помолим комисията да внесе ново предложение, съобразено с Лисабонския договор. Ако няма възражение, приема господин. Имаме следващия доклад на господин Мастелкас. Благодаря, господин председател. Ще се постарая да бъда много кратък. Често говорим за децата и за техните права. Днес имаме възможност да направим нещо за тези деца възоснова на едно предложение, които визира Хакската конвенция от 23 ноември 2007 година. Това е конвенцията за детските издръжки и семейните издръжки въобще. Целта на тази конвенция всъщност е да се гарантира ефективно събиране на детските издръжки, особено като имаме предвид, че тук става дума за деца. И всъщност става дума за защита на децата. Това го подчертавам дебело. Има някои практически въпроси, които са свързани с събирането на а, детската издръжка и последиците а, от това езикови режими, сътрудничество, правно сътрудничество, използване, използване на новите технологии, а също така и забавата и крайните срокове. Има конкретни правила, които уреждат признаването и а, принудителното изпълнение на решения. Ако става дума за две държави членки на Европейския съюз, това е уредено по линия на регламента за издръжката. От друга страна, ако имаме някои случаи, в който едната страна е държава членка и от друга страна имаме а, страна, която не е членка на Европейския съюз, това ще стане по линия на конвенцията когато имаме други държави по подобен спор, е, трябва да имаме хармонизирани правила. Предлага се общността да приеме тази конвенция, така че това да бъде едно общностно присъединяване към конвенцията, а не по-отделно от държавите членки която да бъде в съответствие с регламента за издръжките. Конвенцията става правно задължителна. трябва да бъде определена дата, към която държавите членки а, трябва да определят а, органи по силата на конвенцията и тази информация да бъде сведена до знанието а, на съответните езици до 18 септември 2010 година. Това ще бъде централизирана информация, която ще се предостави на Хакската конференция. Бих искал да предложа да приемем тази конвенция, тъй като тя предлага комплексен а, подход, световна правна рамка за осигуряване и събиране на детските издръжки. Разполагате с необходимата информация в досието. Що се отнася до краткия срок за измененията, бих предложил това да бъде 16 ноември тази година. Благодаря ви. Благодаря най-сърдечно. Разбира се, нашите възможности за изменение на международни конвенции са много ограничени. Можем да се вземем с този въпрос следващия път. Някой друг иска ли думата по този въпрос? Ако не, преминаваме към следващата точка в дневния род. Това е доклада на господия, госпожа Герингер за протокола по субсидиарността и пропорционалността на комисията. Благодаря, господин председател. Този 15-ти пореден доклад за подобреното нормотворчество обхваща предица въпроси, наред с въпросите за субсидиарността и пропорционалността. Е, е, развите въпроса за стратегията на комисията, известна като стратегия за подобряване на нормотворчеството. Е, нещата датират от междуинституционалното споразумение по въпроса от 2004 година. В това число се предвижда оценка на въздействието от приемания нормативен акт чрез предшестваща оценка на въздействието. Сроковете на докладите са едногодишни тук е публикуван доклада за 2007-2008. Е, по-нататък следва стратегическия преглед за 2009 година, плана за действие от 22 октомври 2009 година и предшестващите доклади, посветени на усъвършенственото нормотворчество. Е, автори бяха е, госпожа Ливяй и господин Медина. Това в предишното събрание Предвид промените, които ще се наложат след влизането на Лисабонския договор в сила, мисля, докладът ми ще бъде възможност да се занимаем с някои важни въпроси. Няма да се впускам в детайли. Главното тук е за субсидиарността и пропорционалността това са основополагащи принципи на законодателството в Съюза. Оценката на въздействието, разбира се, също е нещо много важно. Комисията е създала специален консултативен орган и е, предишните наши два доклада препоръчваха е, консултативният орган по оценка на въздействието да привлича външни експерти. Комисията не е съгласна поставя акцента върху вътрешния свой експертен потенциал. По въпроса за административната натовареност и разходи, е, вчера господин Штойбер говори и аз нямам какво да добавя е, към казаното от него, с което съм напълно съгласен. По-нататък за опростяването на действащите актове. Е, много въпроси възникват във връзка с преработката на действащи нормативни актове, тяхната кодификация. Планирани са 200 преработки е, а по време на предишния мандат на Европейския парламент успяхме да се справим с едва 50 Просто трябва да ускорим работата. Колкото до кодифицираните текстове, мисля, 4-5 вече кодифицирани акта бяха прияти преди един час е, по време на гласуването. Мисля, че 6 години вече почти след подписването на междуинституционалното споразумение – за усъвършенстване на нормотворчеството, можем да направим някои изводи. с влизането на Лисабонския договор след броени дни от 1 декември ролята на националните парламенти по отношение на субсидиарността и законодателната инициатива на гражданите, нещо особено важно, ще пораснат. Книгата Готви зелена книга по въпроса определено е на лице празнота. Нарушена е връзката между институциите и европейските граждани. Ролята на парламента, естествено, в това отношение ще нарасне особено. Но толкова имам да кажа. Сега по-подробно можете да се запознаете от разпространения текст – Надявам се поредния доклад по тази тема да окаже своето осезаемо въздействие. Благодаря. Тук просто сме верни на традиционния си подход. Не виждам желаещи да се изкажат. Секретариатът ме уведомява, че можем да отложим останалите точки от дневния ред, но госпожа Викстром е тук. Имаме и малко време, така че нека се занимаем с 33-та точка от дневния ред. Благодаря, господин председател. Темата е много интересна по доклад, по който водеща е Комисията за околната среда стандарти за качество и безопасност на човешките органи, предназначени за трансплантация. Нека напомня, че около 56 000 души в Европа чакат е, е, за трансплантация. Смъртността сред чакащите е около 70%, т.е. близо 10 души на ден умират, е, докато изчакват да бъде намерен годен за трансплантация за тях орган. Има, може да се каже, трансграничен пренос на органи за трансплантация. Има, има много проблеми, свързани с наличността на органи за трансплантация в, в отделни държави членки най-вече за нуждаещите се деца. И комисията е анализирала всички аспекти на процеса на трансплантация и настоява да се работи за високо качество и сигурност на всички етапи. В предложението всички е, органи, които се даряват е, за трансплантация от живи или починали лица, трябва да са дарени доброволно. Е, регламентира се въпроса за защитата на личните данни на донора и на получателя – Предвижда се ролята на национални организации за гарантиране на безността, на, на безопасността, извинете, регламентиране въпросът за е, приемните трансплантационни центра в държавите членки и транспорта на органи през граница – Мисля, че поначало има воля е, за подобрение и сътрудничество в това отношение. Необходими са ни общи стандарти за качество и безопасност. Така ще се повиши и сигурността. Междувременно се работи и за повишаване е, професионалната квалификация на работещите в този сектор. Задължително е сътрудничеството в Европа в тази област да бъде засилено, така че нуждаещите се навсякъде в Европа да имат еднаква възможност да бъдат снабдени с органи за трансплантация. Много може да се говори по въпроса, господин председател, но преди всичко е необходимо да се работи за зачитане правата на всеки. Е, и на получателите, и на, на донорите. В край на краищата въпросът е, е важен, е, въпрос на личен избор – е, съдържащ е, морални и религиозни измерения и в това отношение комисията предлага националните правила е, за донорството да се запазят, независимо от усилията да се насърчава международното сътрудничество. Аз се отнасям с разбиране към казаното от комисията, но бих подчертала отново. За мен основополагащия принцип на съзнателното воля изявление на лицето, което е, дарява орган. Е, трябва да има регистри на заявилите това си е, желание лица, но във всеки случай волеизявлението трябва да бъде свободно. Това е въпрос от съществен характер. Комисията е, ще излезе с предложения за изграждането на една обща система, но това е отделен въпрос. Е, инак е, има достатъчно хора, мисля, които са готови по свой избор, по свое желание да дарят своите органи. Е, от там нататък е, има свобода на движение. Е, от друга страна, е, е хората не само се движат свободно, а и понякога умират е, на територията на друга държава членка. Системата следва да бъде координирана, но отново, както казвам, е, трябва да се зачита личната воля на е, дарителя, като се е, запазва анонимността, като пък се гарантира проследимостта на органите. Ще сътрудничим за съставянето на доклада с господин Лихтенберг. Много можем да направим в тази област и аз очаквам с интерес по-нататъчните ни дискусии. Надявам се, господин председател, да не съм пресрочила. Да.